Ще проведем консултации с всички ангажирани лица и ще изготвим тази, това съобщение на Европейската комисия. Благодаря, господин комисар. И сега, уважаеми колеги, получили сме 6 проекто резолюции. Гласуването ще се проведе утре. Приключваме дебата по тази точка. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Изявление на комисията за внос на месо от трети страни. Θα ξεκινήσουμε με την Επίτροπο την κυρία Βασιλείου. Ще започнем с, а, комисар Василио. Имате дома. Много съжалявам, госпожо председател, по тази толкова важна и интересна и разнообразна тема възнамерявам да произнеса една доста продължителна реч. Европейския съюз има строги изисквания за месото, което идва от трети страни. Години наред Европейския съюз поддържа много ефикасна политика на внос, която отчита развитието на науката и епидемиологичната ситуация в трети страни. По-конкретно, обръща се особено внимание на такива болести като шапа при износ и внос от трети страни, защото, както знаете, в Европейския съюз шап няма, а той, ако бъде внесен, ще доведе до тежки економически сътресения. Много строги са изискванията за, на равнището на Световната организация по ветеринарна защита. Санитарните и фитосанитарните мерки изискват всички всички страни, макар и да прилагат различни методи и различни стандарти, да не увеличават рисковете за здравето на хората и животните. Европейския съюз не може да налага върху третите страни точно копие на вътрешното си законодателство. По същия начин третите страни, които внасят е, продукция у нас, не могат да налагат своите правила. Те могат само да настояват за мерки с равностоен ефект. Ще ви дам за пример проследимостта. В Европейския съюз имаме много строги правила за индивидуалното идентифициране и проследяване на едрия рогат добитък. При избухване на огнище на заболяване, потенциално заразените животни могат да бъдат идентифицирани индивидуално, за да се ограничи разпространението на болестта. Нещо повече, нашите е, правила изискват да се е, проследят храните и фуражите от е, стопанството до трапезата на потребителя. Третите страни, които изнасят в Европейския е, съюз, следят е, вносните местни продукти да не представляват неприемлив риск за Европейския съюз. Както виждате, правилата на Европейския съюз са много по-строги. Също така искам да проследя че за проследимостта на животните бяха поставени ушни марки, което беше в реакция на епидемията от сег по, или така наречената луда крава, която тежко засегна и консумацията на говеждо. Искам да дам за пример поредицата мерки за намаляване на риска при вноса на говеждо и максимално висока защита на здравето на хората и животните, като се е, вземат предвид е, всички е, международни европейски стандарти в съответствие с подписаните споразумения. Мерките могат да бъдат групирани на пет основни нива на защита. Те са толкова всеобхватни, че само 12 трети страни извън Европа могат да отговорят на всички тези изисквания и следователно ние внасяме говеждо само от тези малко на брой страни. Първо, вносът на говеждо се допуска от трети страни или от определени части от трети страни, които имат изрично разрешение след инспекция от комисията за проверка на е, компетентността на ветеринарните им служби и общото е, здравно състояние на е, животните. Второ, територията на происход на едрия рогат добитък трябва да бъде удостоверено, че не е засегната от заболявания. Трето, страните износителки на говеждо следва да разполагат с одобрен план за проследяване на остатъците от ветеринарно-медицински продукти, както и прилагани фактори на растежа или хормони на растежа, които са ограничени в Европейския съюз. Четвърто, прясното месо трябва да идва от одобрени и разрешени кланици, които са вписани в специален регистр за тази цел. Пето, имаме специфични условия за производството на месо и неговото съхраняване. По-нататък имаме допълнителна защита, като разрешаваме само от Австралия, Канада, Чили, Нова Зеландия и Съединените щати да се внася месо с кости. Само обезкостено говеждо без вътрешности може да се внася от останалите седем одобрени страни вносителки в Европейския съюз на говеждо. По такъв а, начин а, се боди борба с допълнителни гаранции за недопускането на шап пратките месо за европейския пазар трябва да бъдат сертифицирани от официален ветеринарен лекар, който удостоверява, че са изпълнени всички условия за вноса. Когато пристигне партидата в Европейския съюз, се извършва контрол от официалните ветеринарни служби на държавите членки по граничните контролно-пропусквателни пунктове. Вносното месо трябва да премине през задължителна ветеринарна проверка на границите на Европейския съюз. Ветеринарните гранични пунктове са длъжни да, прове... да извършат физически оглед, проверка на документи и преглед на а, а, пратката. 100% се извършват тези проверки по границите. Освен това, физически оглед се прави на минимум 20% от а, а, всички пратки вносно месо. Имаме също така допълнителна защита чрез забрана а, за внос на определени видове е, в Европейския е, е, съюз, когато има опасност от разпространение на вируса на ШАП. Всички тези мерки, които ви изброявам, са напълно хармонизирани. През 2006 година Европейският орган по безопасността на храните посочи, че тези мерки са много ефикасни и намаляват риска от ШАП в Европейския съюз. Според компетентния орган, Европейският съюз разполага с съвършенствана система за контрол на място. Тя е, е много ефикасна в търговията с месо и местни продукти. Така стигам до следващия момент – през 70-те години са хармонизирани ветеринарните условия и от тогава никога в Европейския съюз не е имало епидемия от шап, причинена от законен внос на месо. Не е нужно а, е, да ви припомням, че през 2001 година в Великобритания имаше епидемия от шап, която се дължеше на незаконен внос на месо и а, е, незаконно използване на фураж за свине е, за едрия другат добитък. Няма нужда да ви убеждавам колко опасно е да се заобикалят изискванията и да се допуска незаконен внос. Всички сте виждали плакатите на летищата и на други места в Европейския съюз, които обясняват на пътниците как могат да се внасят продукти от животински происход. Зная, че някои изразяват загриженост във връзка с нашия внос на говеждо от Бразилия. Искам да ви припомня, че има допълнителни изисквания за вноса на бразилско говеждо в сила от януари миналата година. Тук се включва следното. Освен всички изисквания, които вече подробно описах, стопанствата по происход се проверяват и одобряват от бразилските власти. Бразилските власти също така изискват индивидуално идентифициране и регистриране в база данни на всички говеда, които подлежат на внос в Европейския съюз. Това е по-малко от процент и половина от поголовието в Бразилия или от общо 2,9 милиона. Това са изискванията към Бразилия. Когато през ноември 2007 година имаше над 10 хиляди стопанства, които бяха одобрени за внос, от Бразилия. Сега те са под 2000, благодарение на допълнителните по-високи изисквания. Бяха извършени проверки от комисията и бразилските власти е, проявиха пълна готовност да съдействат и да преодолеят слабостите. Във всички случаи общите констатации не обосновават по-нататъчно ограничение на вноса на говеждо от Бразилия. Какво е положението в момента? Налагането на по-нататъчни ограничения върху вноса на брасилско говеждо могат да се изтълкуват като протекционизъм и а, може а, е, да доведе до успорване на нашите мерки пред а, е, Световната търговска организация. Не бива да забравяме, че от време на време в Европейския а, съюз се сблъскваме с проблеми, във връзка с здравето на животните или продоволствена сигурност, но във всички случаи нашата реакция трябва да бъде съразмерна и трябва да даваме пример с пазването на международните правила. В заключение искам да уверя парламента, че комисията ще продължи да се бори с незаконния внос на месо, който представлява най-голям риск за нашите особено високи стандарти. Комисията също така ще поддържа досегашния си съразмерен подход към вноса на месо от трети страни, включително Бразилия. Това означава, че ще поддържаме възможно най-високите стандарти на обществено здраве и здраве на животните в Европейския съюз, както до сега, за да запазим а, позициите си на международната сцена. Благодаря. Благодаря, госпожо комисар. Сега ще дам думата на ораторите от името на политически групи. Първо госпожа Еранц за две минути от НП. La Unión Europea impone a los productores. Европейския съюз налага най-високите стандарти, които съществуват в света във връзка с безопасността на храните, екологичните критерии и така нататък. Селските стопани трябва да изпълнят тези стандарти, ако, но помощта, която се отпуска не стига а, за да компенсира разходите. Дефицита в производството се покрива а, чрез внос от други държави, главно от Бразилия. Предвид натиска върху а, животновъдите би е било не би било безотговорно да се допускат толкова много а, и, износ, тъй като а, стандартите а, са по-низки, защото налагането на по-стрикни стандарти противоречи на правилата на Световната търговска организация. Аз не разбирам защо СТО прави това, но Европейската комисия би трябвало да гарантира а, цялото вносно месо да идва от стопанства, които са ам, инспектирани както трябва. Съществува голямо търсене на месо от Бразилия, но не бива да си затваряме очите за някои нередовности. Искам да запитам защо Европейската комисия се опитва да омалуважава тези а, а, несъответствия последствия, тогава когато служб, службата за храните и ветеринарната дейност посочи големи е, недостатъци. Също така установи проблеми в определени доставки, които минават транзит през Европейския съюз без съответния сертификати. Как можете да гарантирате, че тези 1500 стопанства отговарят на изискванията? Моля, колеги, спазете си времето за изказване. Господин Кели, минута и половина. Благодаря, госпожа председател. Тогава, когато говорим за внос на месо, ние в Европа трябва да въведем една стрикна, но справедлива система, която да се основава на безопасността на потребителите и да дава равнопоставена възможност на месопроизводителите. Сегашната система е, как, е, е, е несправедлива както за фермерите, така и за потребителите. Фермерите е, са, на фермерите се налагат скъпи процедури и има доказателства за това. Тази ситуация не може да продължи така. Фермите в Бразилия много често не отговарят на европейските стандарти. И ако не внимаваме, е, стимулите за производство на добро и чисто месо ще изчезнат. Когато се появи месо в системата, то се разпространява и става непроследимо. Ситуацията не може да продължава така новите мерки, които неодавна бяха предложени а, и приложени, не могат да бъдат проследени. А, не може да се проследи откъде произлизат а, едри е, рогат добитък. Не може да продължи тази практика. Тя е несправедлива за европейските потребители, тя е несправедлива и за производителите, е, защото практиките на Европейския съюз не се зачитат от производителите в Бразилия. Благодаря, господин Кели. Господин Лайен, две минути и половина. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо комисар, за вашето изказване, което посочи какви са мерките и гаранциите за спазване на високите стандарти. Но позволете ми да се спра на вноса от Бразилия. В същината на действията в е, Бразилия е свързан с проследимостта на е, животните. Това е основна гаранция е, за производителите, потребителите и данакоплаците в Европейския съюз да няма рискове. А шапът продължава да е сериозен проблем в Бразилия. И имаме много слабости там. 50% от проверените стопанства, кандидатствали за а, износ, а, имат проблеми. 25% тежки проблеми. Липсват ушни марки. Няма документация. А, установено е по време на проверките, излиз... се очерта и тежък конфликт на интереси или роднински връзки между проверяващите и собствениците на а, фермите или в някои случаи дори а, съвпадение на тези две функции в едно и също лице. А, а в същото време вашият извод е, че общо взето положението е удовлетворително. Мисля, че фактите не подкрепят такъв извод. Няма нужда а, да ви припомням колко пагубни ще са последиците за дънакоплаците, потребителите и производителите в Европейския съюз. Вие говорихте за а, шапа, който избухна в а, Великобритания 2001 година. Един милион животни бяха унищожени. 4 милиарда лири бяха похарчени или загубени като пропусната полза. Ето защо искам от вас уверения, че на този проблем се гледа много сериозно и а, че ще бъдат отстранени всички слабости, за които става да сегашния доклад, така че следващия път да бъдат сигурни всички, че са защитени и така може да продължи е, равноправната търговия между Европейския съюз и Бразилия. Благодаря, господин Лайан. Господин Смит, минута и половина. Uh, благодаря, госпожо председател. Госпожо комисар, искам също така да ви благодаря за това изчерпателно и съдържателно изявление е, радваме се, че има толкова много познати лица тук в залата. Това показва нашия интерес, това показва, че ние сме сериозни, ние ви подкрепяме в това, което казвате за контрол на месото срещу шап. Но ние е, бихме е, искали да кажем, че не става въпрос само за говеждото от Бразилия. Принцип е по-широк. Нашите фермери, нашите потребители настояват месото, което се внася да изпълнява всички стандарти. И на мен ме тревожи, че в Бразилия прослед, проследяемостта е по-лоша, отколкото тук. Нашите потребители очакват абсолютно същите стандарти. А, ние говорим тук за равнопоставеност и справедливост. Нашите потребители и нашите селски стопани изискват и ние изискваме да има едни и същи стандарти за проследимост и в Бразилия, и навсякъде. Ако 50% от проверките а, а, всъщност а, не дават удовлетворителни резултати, това се едно да се хвърля а, сурово месо на вълците. Нещо, което наблюдавахме в този момент. Благодаря, господин Смит. Господин Николсън, една минута. Първото, което искам да кажа, госпожо председател, е, че тук не говорим за внос от трети страни. Тук говорим за бразилско говеждо, което се внася в Европа. Ето за това става дума. Много ми е неприятно, че трябва да се изправя тук да говоря по тема, за която нямаме резолюция. Не разбирам защо някои от големите групи в този парламент а, а, не са готови да разговарят с бразилския а, посланник и а, оставиха а, а, само а, либералите и така стигнахме до положение, в което нямаме проект за резолюция. Съвсем категорично искам да кажа следното. Бразилския посланник не ми обърна внимание, може би е, е решил, че не си заслужава да си губи времето или пък е решил, че съм твърде костелив орех. Искам да ви е, уверя, госпожо комисар, че вие в комисията няма повече да връзвате ръцете на е, европейските производители и потребители. Те всеки дневно консумират е, е, месо и трябва да ви кажа, че ние сме тук следващите 5 години. Вие колко време ще се задържите, не знам. Но е, трябва по всякакъв начин да е, удовлетворите нашите искания, без да се криете зад изисквания и правила на Световна търговска организация. Ние не приемаме вече ерзаци. Ние не приемаме уверенията на вашите представители, защото това искат производителите в Европа. Благодаря. Благодаря, господин Никълсън. Господин Бафтън, две минути и половина. Президент. Благодаря, госпожо председател. И аз също искам да повдигна сериозни тревоги във връзка с е, износа на бразилско говещо. Месо се внася от хиляди мили е, за сметка на нашите фермери. Липсата на стриктно регламентиране в Бразилия представлява несправедлива, нелоялна конкуренция за нашите фермери. И това става много по-очевидно в контекста на обсъжданията на климатичните промлени. И а, а, производството на месо е отговорно за 80% от обезлесяването. Бразилия изнася месо за Европейския съюз. Само 12% обаче от изнесеното месо е а, с необходимите разрешителни. В началото на тази година службата за ветеринарна дейност и за храните а, повди, а, алармира а, също за, за съществуването на нерегламентирани практики, за а, неодобрени кланици. Европейските а, месопроизводители трябва да работят с, с съобразявайки се с стриктни условия. А, Европейското месо, месото от Великобритания е изправено пред големи проблеми, ако трябва да бъде изнесено. Например, Carrefour и Walmart вече са забранили бразилското говеждо по причина на обезлесяването. всяка година а, амазонски гори с площ колкото Белгия изчезват. Изненадан съм как едни правила се използват и са задължителни за британските и за европейските фермери и са незадължителни за фермерите от Бразилия. Благодаря, господин Бафтън. Ще отговорите ли, господин Бафтън, на въпрос от господин Шмидт. Имате ли нещо против е, господин Шмидт да ви зададе въпрос? Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Мога да приветствам голяма част от е, думите на господин Бафтън, но той говори за е, нерегулиран внос на говеждо в Европейския съюз. Чухме 15-минутното изказване на комисаря. Не приемате ли, че това, което казахте е хипербола и отклонява сериозната ни дискусия по един чисто технически въпрос. Аз мисля, че вие не допринасяте за решаването на въпроса, го осложнявате. Благодаря ще отговорим. Определено, ако видим какво се случва с месото, което идва в нашите страни от Бразилия, има проблеми, защото няма регламентиране. Въпросът е ясен, така че това, което казвате е много важно, но аз ви казвам, че има нерегламентирано месо. Ако а, не внимаваме, ние чухме е, тази вечер как не се инспектира месо в някои кланници. По-рано споменах, че ФИО е, докладва по тези въпроси. Ние сме на една страна на барикадата по тези въпроси. Благодаря, господин Бафтен. Сега искам да дам на думата на госпожа Дод за една минута. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар. Благодаря за пространното ви изказване. Както мнозина тази вечер, малко недоумявам от а, а, вашата готовност а, да се примирите, че няма какво да направим по отношение на а, вноса на месо от трети страни. Вие а, казахте, те не могат да налагат стандарти върху нас, значи ние не можем да налагаме върху тях. Но това поставя нашите производители в неравноправно положение. Разбира се, че можем да налагаме стандарти и изисквания, докато нямаме достатъчно гаранции, докато а, няма спазване на изискванията В противен случай не бива да внасяме говеждо от тези страни. Мнозина селскостопански производители са подложни на огромен натиск а, от конкуренция. А, мнозина от тях просто не успяват да се задържат а, а, и не могат да изплуват. Ето това е проблемът. Благодаря. Госпожо Доц, следващия оратор е госпожа Магинес, две минути. Благодаря, госпожо председател. Искам да подкрепя колегата Никълсън. Съжалявам, че а, социалистите, които ронят крокодилски сълзи сега, а, отказаха да подкрепят резолюция по този въпрос. Понякога сме ядосани, но понякога имаме основания. Много високо ценя това, което каза комисията. Вие бяхте принудени да гласувате, да, да действате поради е, натиска, който беше упражнен от ирландските селски стопани. Политическия натиск ви отрезви. Много внимателно изслушах доклада, е, вашата реч, но е, мога ли да привлека вниманието ви към собствените ви числа? Те е, са умопомрачителни. В 2007 година 2000 ферми са имали право да а, е, изнасят, а сега за 1700. Т.е. другите не е трябвало изобщо да изнасят. Има сериозни въпроси, които се повдигат тук във връзка с вноса на месо. Тъй като няма много време, позволете ми да кажа две неща. Аз не смятам, че комисията сега ще може да работи адекватно, но аз предупреждавам следващата комисия, че и аз и колегите ще проследим този въпрос до края, защото ние трябва да имаме високи стандарти за месото и не бихме искали тези стандарти да бъдат принизявани чрез чрез внос от други страни. Ние ще а, говорим също така по тези въпроси във връзка с, с регламента за пестицидите. А, ще също така по въпроса за яйцата. Ние сме будни и вие и следващия комисар трябва да знае това. Благодаря, госпожо Магинес. Господин Тарабела, минута и половина. Благодаря. Каква е разликата между нашето месо и вносното месо. На първо място става дума за здравни стандарти, хигиенни норми, които съществуват при нас, но не непременно в трети страни, които изнасят месо. Нека да вземем говеждото от Бразилия. Ветеринарните власти е, са въвели съответни е, норми. Докладът е, беше е, представен през 2007 е, година и е, стана ясно, че е, качеството на това месо не е особено добро. Значи, необходими са ни непременно два месеца, докато аржентинското месо дойде в Европа и сроковете са твърде кратки, защото много често месото се консумира един месец след коленето на добитъка. И е, освен това Европейския съюз е, трябва да се грижи е, тези стандарти за хигиена на месото да се спазват и от третите страни, откъдето е, се изнася месо. Е, и това в е, защита на правата на европейските потребители. Много често е, се превишават е, необходим, допустимите спойности и е, освен това, искам да посоча, благодаря господин Тарабела, госпожа Харкин. Във всички случаи трябва да има мерки с равностоен е, ефект. Вие говорихте за проследимост от е, стопанството до трапезата и същевременно в третите страни тази проследимост има много по-ограничен обхват. Аз цитирам вас, госпожо е, комисар, тогава за какъв равностоен ефект говорим. И за вноса на говеждо от Бразилия най-много се притеснявам, че комисията и ветеринарната служба на Европейския съюз непрекъснато подценяват положението и свеждат до минимум отчитането на всякакви неблагоприятни факти. Абсолютно вярно е това, което беше казано тук. Ако не бяха ирландските фермери, никога нямаше да стигнем до тук. Аз цял живот съм била университетски а, е, преподавател. Ако им дам 12 е, задачи на моите студенти и те решат само 6 от тях, аз няма да ги пусна. Ще ги скъсам. А вие в е, този случай огромното количество стопанства не сте а, одобрили и в същото време казвате, че всичко е наред. Вие имате отговорност да дадете гаранции. Аз лично ги късам на този изпит. Благодаря. Господин Ашвард е следващия оратор. Благодаря, госпожо председател. Госпожо комисар, отбелязах вашето желание да поддържате стандартите в Европейския съюз, но тук стоят два въпроса. Първо говорихте за плакатите по летищата. Трябва да ви кажа, че никога не съм виждал предупреждение или проверка по летищата на Великобритания за вносни хранителни продукти. Проверете още веднъж дали това действително се прави. Най-малкото не се прави в тая степен, в която вие си мислите. И второ, не можете да ме убедите за бразилското говеждо. Лично съм виждал по места какво е положението и подкрепям предишните оратори. Госпожо комисар, в Европейския съюз се поддържаме към най-високите стандарти на света. И това означава за нас себестойност, която не можем да прехвърлим върху потребителя. Затова е крайно несправедливо да изложите потребителите и производителите в Европейския съюз на опасността от продукти, които просто не отговарят на същите стандарти, които ние от тук трябва да постигаме. Опитът ни сочи, че не можем да оставим пазара и търговските интереси да решат въпроса. Необходима е ясна, стабилна продоволствена политика на Европейския съюз. Това не е протекционизъм. Общата сълскостопанска политика цени, е, цели същото. Сигурно качество и сигурно количество. Това са два въпроса, които са наистина неотложни, госпожо е, комисар. Благодаря, господин Дес. Две минути. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар. Аз благодаря на госпожа Ерънс, че внесе тази тема днес в парламента. Това, което ние обсъждаме в момента е една принципна дискусия за продоволствието. За мен не е важно да изобличавам Бразилия или други страни. Основният въпрос е необходими ли са ни в интерес на защитата на потребителите тези строги изисквания, тези строги норми за европейската селскостопанска продукция. Ако отговорите на въпроса с да, тогава можем да кажем, че просто сме убили защитата на потребителите. Ние ако искаме да въведем норми такива, каквито действат за нашите земеделски стопани, тогава не може да се извършва внос от страни, където тези условия не са изпълнени. И може да се получи така, че говеждото месо в Европа просто ще бъде наказано, като се внася говеждо месо от страни, където изобщо няма ушни марки. Ние не можем да приемем това. Ако за защитата на потребителите е важно проследяването, то тогава проследяването на производството трябва да бъде осигурено и при вноса, при вносните продукти. Ако това не е така, ние просто подлагаме на мъчение нашите земеделски стопани и за това аз апелирам отговорните личности в комисията да вземат съответните мерки и да не се е, мери с двойна мярка. За мен не е важно Европа да бъде изолирана. За мен е важно в Европа да има честни е, условия, честна конкуренция, така че е, да е, се е, осигури е, борба с глада и това в дългосрочен аспект. Затова, госпожо комисар, искам да ви уверя, че парламентът ще, поставя да, ще продължава да поставя пръст в тази рана. Ние ние няма да се откажем, докато не се създадат е, условия на честна, лоялна конкуренция и е, непрекъснато е, ще поставяме този въпрос, за да се гарантира продоволствената сигурност на Европа и в бъдеще. Благодаря. Благодаря, господин Кортес. Една минута. Госпожо председател, госпожо комисар, уважаеми колеги, необходимо Европейската комисия да продължи да следи а, продукцията, която влиза в Европейския съюз. Това е в интерес на всички, в интерес на селските стопани, които трябва да спазват европейските правила, в интерес на потребителите, които искат висококачествени храни. Искам също така да кажа, че този проблем не се свежда само до един отрасъл или до една страна. Това е един много сложна тема, която изисква много важни неща. Госпожа Гърлинг, една минута. Благодаря, госпожо председател. Аз съм с избирателен район в югозападна Англия, благословен с добри условия и произвежда отлично говеждо. Е, много високо е ефективността и е, производителността е, на фермерите, които прилагат най-високите стандарти за проследимост и продоволствена сигурност. И всичко това трябва да е възнаградено. Но така ли е? Нищо подобно. Тази е, седмица вегетарианското лоби ще бъде посрещнато радушно в Европейския парламент е, и надълго и на широко ще се разпространяват такива идеи. А в същото време се допуска внос на месо от страни, които унищожават тропическите гори, за да реализират по-висока печалба от износа на говеждо. Тук не говоря за протекционизъм просто за спазване на едни и същи високи стандарти. Активизирайте се, е, изправете се смело, преразгледайте позицията си и действайте, госпожо комисар. Благодаря. Господин Лавия, сега минута и половина. Госпожо председател, госпожо комисар, мисля, че темата, която обсъждаме тази вечер, е само част от един много по-голям проблем. Проблемът свързан с еднакви изисквания по отношение на вноса към всички. Това се отнася не само до вноса на месо, но и до вноса на много други продукти. Що се отнася до месото, вие знаете, Европа е нетен вносител ние произвеждаме само 60% от количествата, които са необходими за собственото ни потребление, така че сме принудени да внасяме, но от друга страна искаме да гарантираме добри условия за потребителите. Ние искаме да гарантираме общественото здраве за нашите потребители. И в крайна сметка ние искаме това, което пролича тази вечер. Да се създадат равни условия за вноса. Така че ако съществуват необходимите предпоставки за проследимост на продуктите и то а, предпоставки, условия, съдържащи стандарти в полза на потребителите, тогава е важно да гарантираме защитата на потребителите, както отвътре, така и отвън. Благодаря, господин Лавия. Госпожа Таланга за една минута. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар. Като последна изказваща се, аз ще се опитам да обобща дебата. Мисля, че мога да направя това като просто посоча, че за всички трябва да действат еднакви правила. Е, както се казва в моята страна, еднакви е, шапки за всички монаси, т.е. навсякъде да има е, еднакви условия и да се създават условия за лоялна конкуренция, както по отношение на идентифицирането, така и на регистрирането на едър добитък, така и по отношение на клонираните животни, мляко съдържащо хормони и много други примери мога да изброя. Слушайки колегите, оставам с впечатление, че тук в парламента комисията основно посочва, че трябва еднаквите случаи да се третират по еднакъв начин. Вие говорихте за МКС, там беше направено нещо. Съгласна съм, има се предвид шапа. И тук беше посочено, че вакцинирането играе важна роля. Да, така е. При нас, например, само заради няколко случая на шап бяха умъртвени стотици животни. Комисията също проверява дали продукти от иммунизирани животни в Европейския съюз се използват за търговски цели. Това също е обект на проверка и трябва да бъде обект на проверка от страна на комисията. Благодаря. А сега процедура по привличане на вниманието. Много колеги са записани в списъка. Господин Ях за една минута. Моля, спазвайте времето. Уважаеми колеги, аз мисля, че аграрните експерти на парламента просто поставят едно съвсем обикновено изискване, като казаха не повече, ни по-малко, еднакви условия, както за производството в Европейския съюз, така и за производство в трети страни, откъдето се извършва внос. С интерес проследих как в продължение на 10 минути ни беше обяснено, че не винаги нещата стават по този начин. Аз мисля обаче, че парламентът има право и в бъдеще ще се придържам към това. Смятам, че това, което изисква моята политическа група, трябва да бъде изискване и на целия парламент, а именно да не се въвеждат търговски ограничения. Точно обратното става дума за стимулиране на световната търговия. Това, което искаме ние отношение са честни правила в пазарната економика, както в Европейския съюз, така и извън него, не повече, не по-малко. И ние поставяме това изискване пред комисията и ще го поставяме както днес, така и в бъдеще. Можете да ни вярвате. Госпожо председател, госпожо комисар, Двата дебата са свързани. Вие трябва да. Вие сте прави, че трябва да направите всичко, което е а, възможно, за да постигнете стандартите. А, а, говеждото е една касова а, стока. А, много а, повече вода е необходима, за да се произведе килограм месо, отколкото килограм соя. Ще направим две неща. Първо ще помогнем на третите страни да разработят системи за проследяемост, която е необходима и след това ще следваме съвета на Крис Дейвис и ще насърчаваме всички наши граждани да спрат да консумират месо. Благодаря много, господин Уотсън. Госпожа Костингер, една минута. Благодаря, госпожо председател. Ние имаме големи очаквания по отношение на безопасността и качеството на, храна, на храните. Това се отнася е, не само за самите продукти, но и за жи, производството в животновъдния сектор. Е, също така е, проследимостта и прозрачността от производителя до е, потребителя са гарантирани само в Европа. Защитата на потребителите, както и конкурентоспособността на европейските селскостопански продукти трябва да бъдат гарантирани и е, това е в интерес на всички нас. За това за мен е неотменимо условие и това е една от нашите най-отговорни задачи като членове на парламента да форсираме този дебат и да създадем необходимите политически рамкови условия. За това благодаря. Благодаря. Госпожа Кьостингър, господин Николеско. Благодаря, госпожо председател. Госпожо комисар, много добре знаете, че Румъния няма право да продава свинско на европейския пазар, но имаме право да внасяме свинско от други страни, през 2010 и да го реекспортираме. Много строги са правилата в кланиците и румънските производители в свиневътството ще приветстват по-строгия контрол и плакатите. Виждате, че се шегувам, но е важно да бъдат еднакви правилата за всички. господин Дантон. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо комисар, за вашето експозе и за вашата работа. Европа трябва да направи всичко да защити своето население и да осигури висококачествена храна. трябва да се гарантира качеството на храната преди няколко дена в нашата комисия разгледахме доклада на ветеринарната служба и а, аз се почувствах много елитарно тогава, когато е, е, чух как вашите служители отговарят с една елитарна позиция. Вие трябва да се засрамите, госпожо е, комисар, за това, че вие налагате тези правила. И тогава, когато трябва да се продават. Е, крави, условията са различни във връзка с, усло... например, достъпа до пазара. Много е важно тогава, когато говорим за храната на, на европейските граждани. Не би трябвало да се срамуваме. Господин Сикерски е последния оратор. Госпожи и господа, искаме да изнасяме, което означава, че трябва и да внасяме, защото търговията е взаимно изгоден обмен. Същевременно има определени изисквания за е, качеството и безопасността. Европа извършва различни видове проверки и контрол, за да защити пазара си от е, храни, под нашите е, стандарти или храни, които застрашават е, нашата безопасност и здраве. Но както чухме от госпожа комисаря, не очакваме подобен контрол от други. Правилно ли съм го разбрал? И ако е така, единственият резултат от проверката може да доведе до изисквания само за нашите потребители. Русия или други могат ли да налагат а, а, изисквания върху наши продукти, когато ние не можем да налагаме изисквания върху бразилски продукти? Най-важен е крайният ефект. Благодаря. А сега давам думата на комисаря да обобщи тези интересни разисквания. Уважаеми депутати, позволете ми да ви напомня, че това, което казах, е, че ние не, не съм казала, че не можем да налагаме правила на трети страни. Съжалявам. Дори след 10-15 минутна презентация не съм ви посочила правилата, които ние налагаме на трети страни. Трябва да ви напомня, че Същевременно ние сме е, и е, вносители на месо от трети страни. Ние внасяме от Бразилия само 5% от е, потребността ни за говеждо. А същевременно изнасяме много за трети страни, за Русия, за други държави. Нашият износ за Русия възлиза на 1 милиард евро годишно, главно от Ирландия. И ние се опитваме да убедим Русия, че не можем да приемем същите правила, както правилата, които се прилагат в Русия, защото това са правилата на международната търговия ние е, прилагаме е, не еднакви правила. Ние трябва да сме удовлетворени от, от тяхната стрикност. И това и правим. Причината, преди която прилагаме правилата за безопасност в случай с Бразилия, е именно поради причината, че мисиите на FVO посочиха, че там нещо не е наред. Именно за това приложихме тези стриктни правила и ви дадох а, числата а, във връзка с последната мисия в Бразилия. Да, имаше проблеми, но аз искам да ви помоля да погледнете всички доклади на мисиите и на, а, във, връзки с, а, във връзка с мисии до държави членки. А, и там ще видите също така сериозни наредности, които ние сме а, накарали държавите членки да коригират проблеми са установени в Бразилия в в, в три стопанства бяха посочени, бяха намерени сериозни е, недостатъци, бяха определени е, проблеми и в. Е, а, няколко други стопанства, особено във връзка с проследяемостта на движенията на животните. А, това обаче беше окачествено като незначителни проблеми. Независимо от това, бразилските власти коригираха данните. Коригираха проблема. Естествено, мисиите на службата за ветер... на служба и службата за храните, FVL, е очевидна. Ние Нашата задача е да коригираме ситуацията, независимо от това дали става въпрос за държави членки на Европейския съюз или трети страни. И искам да ви уверя, че ние ще продължаваме да изпращаме мисии в Бразилия и в други трети страни, за да може да сме сигурни, че когато се установят някакви несъответствия, те ще бъдат изправени. Трябва да ви уверя, че ние прилагаме че ние играем една много справедлива игра по отношение и на нашите селски стопани, на, на нашите производители и по отношение на трети страни. Имаше една бележка за а, Румъния. Да, наистина Румъния, както и България, а както в, а в миналото и други държави членки, имаха проблеми с класическата чума по свинете ние помогнахме много на Румъния и на България и е, е, искам да ви помоля да попитате вашите правителства и да се уверите за помеща, която сме ви оказали, за да се справите с проблеми. Аз съм сигурна, че Румъния ще може да изнася месо в най-близкото бъдеще поради е, помощта, която сме ви оказали да се справите с класическата чума по свинете. И така, уважаеми депутати, искам да ви уверя, че първата ни отговорност е по отношение на европейските потребители. Искаме да играем а, честно и справедливо с всички. Нашите мисии до трети, в трети страни ще бъдат много стрикни, ние ще бъдем бдителни и ако има нещо наредно, ще се опитаме да изправим нещата. Ще бъдем бдителни и стриктни. Дали е, дадена страна ще бъде включена в списъка или не, дали е, стопанство ще бъде включено в е, списъка или не, това ще зависи от готовността на бразилските власти да инвестират за постигане на нашите стандарти. Ако не, няма да бъдат включени. Благодаря, госпожо председател. С това приключваме дебата. Следващото заседание ще бъде в 9 часа, четвъртък, 26 ноември от 9 до 1 и след това от 3 до 5 с дневния ред, който е опубликуван и фигурира